Ja, wir nehmen, guten Tag, wir nehmen unser... Здравейте, колеги! Моля, вземете местата си. Продължаваме нашето заседание. Преминаваме към точка 14 от дневния ред. Темата политика за почтеност на Европейската комисия по-специално назначаването на генералния секретар на Европейската комисия. Добре дошъл на комисаря Тингър. Благодаря ви за отговорите на нашите 134 въпроса. Знам, че за вас не е било лесно. Ние също доста работихме по-подходящо. И в 3 часа по лятното а, часово време получихме отговори в размер на 80 страници. Много благодаря и за свързаната с това прозрачност. Разгледахме вашите отговори и ни направи впечатление няколко неща. А, имаше няколко момента, които ни изненадаха в подбора на персонала за освобождаването на тази позиция са знаели само трима човека и от кръга на запознатите е имало а, един единствен кандидат. И никой не е предложил да се подходи по различен начин, а, с повече публичност. Това беше първото обстоятелство, което предизвика а, известни съмнения. На второ място а, не смятаме, че назначаването на заместник генерален секретар би предизвикало каквито и да било обсъждания, но че в рамките на един и същи ден този заместник е назначен за генерален секретар, това вече е по-необичайно. Всички тези обстоятелства породиха доста въпроси, които бихме искали да обсъдим с вас. На трето място цялата среда а, предполага известен, известна пристрастност в избора. Комисарите имат а, свобода да избират своя персонал, а, за останалите имат а, а, изисквания. Около 20% от назначенията са а, доста преки, а, но в момента има все повече директори и генерални директори, които са работили преди в а, кабинетите и доста бързо правят кариера в сравнение с останалите държавни служители от а, кариерата. Виждаме един. А, а, такъв а, директор на отдел, който е, е стигнал на, доста бързо на по-висока позиция. Това са хора, които, а, както на френски се наричат, парашутисти и намаляват шансовете на нормално правещите кариера служители. А, и по този начин а, се дават впечатлението, че се вземат политически решения за тяхното назначаване. А, смятаме, че някои правила се тълкуват по един почти превратен начин. И критикувахме позицията за назначаването на генералния секретар на публичната служба. Смятаме, че трябва да се спазват по-добре равнопоставеността и еднаквите шансове. А, на второ място самият а, кандидат, а, за който знаем, че а, работи много съвестно, а, 8 от 13-те е, си години на служба е прекарал като а, е, член на кабинета. Нямаме нищо против а, е, това. Но а, личности на високи постове с много служители и а, отговорност за големи бюджети всъщност представляват а, опита на който, за който ние смятаме, че е релевантен за подобна позиция. Не се съмнявам лично в качествата на новия генерален секретар. И това не е проблема, който обсъждаме сега. По-скоро се занимаваме с публичното обсъждане и споровете и броженията в обществеността, които предизвикват загриженост при нас. И за това, господин комисар, искаме да ви помолим да внесете повече спокойствие в ситуацията. Още веднъж добре дошъл при нас. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа депутати, много благодаря за възможността да обсъди с вашата комисия въпроси, които бяха зададени в публичното пространство и да дам допълнителни отговори на въпросите, които получихме в писмен вид от нас. Това обсъждане, както и дебата в Старасбург, за мен са една необходима стъпка за обсъждане на а, решения на Европейската комисия. Затова съм тук сега и ще се опитвам да бъда максимално прозрачен, без да се спирам на всеки от 134-те отговора, а за да представя нещата в тяхната цялост. Вярно е, а, че вие получихте отговорите в 3 часа сутринта в а, събота. А, ако го а, пуснете в Twitter, изглежда а, интересно, но мога да обясня. Отначало очаквахме вашите въпроси в понеделник, получихме ги във вторник, един ден по-късно. В сряда комисията имаше пълен работен ден заседания, подготовка на Европейския съвет и на следващия ден на заседание на Европейския съвет. Комисията искаше да отдели достатъчно внимание, за да отговори на всички въпроси. И за това в събота вечерта Генерална дирекция човешки ресурси, правната служба, подготвиха отговори а, е, изключително надлежно на всички въпроси на парламента. Това не беше много просто. Структурата на въпросите беше а, е, с а, е, надбавяне. Имаше въпроси, които се повтаряха а, и по-скоро това не беше каталог от въпроси, а въпроси, които надграждаха един над друг. Не ви критикувам. В петък разгледах отговорите. Председателят а, се върна от съвета на Европейския съюз и разгледа още веднъж отговорите. А, през съботния ден направихме някои уточнения във връзка с въпросите, редактирахме ги, службите работиха до полунощ и след това, така че това не е свързано по никакъв начин с а, смяната на зимно и лятно време, а с а, обема работа, който трябваше да свършим. Опитахме се да отговорим на всичко онова, което вие ни питахте в същността и искахме да ви оставим събота и неделя, за да разгледате отговорите и да можете да се подготвите трябва да разгледаме и двете страни в този процес. Както комисията по бюджетен контрол, така и нашите служби работиха много съвестно. За нас се очертават два, две области на въпроси от ваша страна. Първо, назначеният от комисията нов генерален секретар има ли професионалното и, е, е, професионалната и личностна квалификация за този пост, въз основа на своето образование, своята професионална кариера, натрупания опит, е, компетентността си по същество, въз основа на своя интелект и на своите е, особености на характера да ръководи публичната служба на Европейската комисия. Всеки може да си състави собствено мнение. Аз го познавам доста отблизо а, от последните 8 години и самият аз, както и господин председателят, а, е уверен, че той изцяло отговаря на всички условия и всички изисквания към а, своя пост и също така е а, в състояние да, да работи неуморно в изпълнение на своите професионални задължения. А, може да има спор по въпроса, но аз съм абсолютно убеден в неговите качества. Дали има и правни предпоставки? А, по отношение на степента в която той е работил до този момент за неговото повишение. Да, проверили сме и това и тук също има съответствие. А, вторият въпрос е по-скоро дали цялата процедура е била законосъобразна. И тук а, можем да попитаме дали а, буквата на закона е спазена и дали духа на закона е спазен. А, буквата на закона се отнася към а, а, текст, а, който е одобрен от парламента и от съвета, включително, освен от комисията. И това е правилника за служителите. Така че, ако се позоваваме на буквата на закона, то вашият въпрос по своето естество е юридически и а, може да получи технически отговор. А, по силата на съдържанието, което може да бъде извлечено от а, тълкуването на а, буквата на закона. Ние проверихме надлежно няколко пъти законосъобразността а, на нашата, нашите действия а, възоснова на процедурния правилник и сме сигурни, че те са законни. Една част от вашите въпроси а, засягат а, лични и поверителни данни. Не е възможно да им отговорим. Знаем, че за парламента защитата на личните данни винаги е била много важна. И за това не можахме да си отговорим защо принципно се ам, ангажирате за опазване на личните данни, а от друга страна ги изисквате от нас. Защитата на личните данни въжи за всички процедури на селекция в всички европейски институции. Но съм готов да предоставя достъп а, до поверителните а, части от досието на господин Зелмайер след съответната подготовка специално за вашата комисия. Не го казвам, за да подкопая законовите разпоредби за бъдещи случаи, а за да подчертая как е от интерес за нас да работим добре заедно, да отстраним всички съмнения в публичната сфера и също а, така а, в случай, че Мартин Селмар се съгласи да оповестим лична информация за него, което смятам, че а, той ще направи. При тези предпоставки съм готов да предоставя на избрани представители на вашата комисия в отделена при, при закрити врата достъп до тези документи. На 5 март говорих за пакет от решения, свързани с назначения и премествания. Една част от тях вече са факт, други предстои да бъдат направени. А, а в а, трети случаи тече процедура. Например, за двама заместник генерални директори тече процедура на Генерална дирекция търговия. И предстои финализирането на тази процедура посредством назначаване на избран от нас кандидат на позицията заместник генерален директор. Според вътрешния правилник и а, нашият а, устав а, процедурата тече. А, устава, прият от а, парламента и от съвета са в сила и всички следва да се придържат към тях. Всяка институция има правото и задължението да избере най-подходящите, най-квалифицираните кандидати за една позиция, без избора да бъде подложен на влияние отвън. А, както и в среда на взаимен респект между институциите. Ще се спра и на някои подробности. А, когато говорим за трансфер, преместване а, и а, заемането на позиция след а, обявяването на тази позиция. Тук комисията има право на избор. Тя може или да назначи а, хора на свободна позиция чрез преместване от друг пост на овакантения или да назначи след изборна процедура кандидата отвън. В 32 случая през последните 3 години, възоснова на член 7 от а, нашия устав, а, да преместим генерален директор или заместник генерален директор на друг пост, а, също в рамките на а, това висше управленческо ниво. 13 а, служители а, с а, статут АД 15 и 16 получиха такова назначение. В комисията Барозо имаше общо 16 служители, които бяха преместени на нова позиция по силата на член 7 от нашия устав. Това не е извънредна, извънреден случай сега. Говорим за европейските институции, а не за националните. в в случаите, когато и се освободи позиция, ние правим изслушване, Разпознаваме се с портфолиото на съответния комисар и решаваме дали ще направим преместване или ще обявим конкурс за тази нова позиция. Така че всички тези решения стават в кратки срокове за да могат правилните хора в правилното време да вземат правилната позиция. На времето аз работих в областта на енергетиката. Това беше моето портфолио и един генерален директор беше преместен при мен от Генерална дирекция селско стопанство. Той пое вътрешния той беше запознат с вътрешния пазар и беше квалифициран за да заеме новата си позиция. Тогавашният генерален директор стана той беше генерален директор на ресурсния център и също беше преместен на нова позиция в генерална дирекция, за която аз отговарях, така че в рамките на сравнително малко време получих тези двама нови генерални директори по този начин. Комисията беше през цялото време, а, когато течаха тези процедури, изцяло информирана за всички действия. Казвам, че имаше цял пакет от такива назначения. Подобни въпроси не се обсъждат всяка седмица, а се обсъждат в пакети, примерно веднъж на две години. Обсъждаме квалификацията на кандидатите, възрастта, и а, така нататък. А, аз работих по този пакет а, заедно с а, а, председателя на моя кабинет а, и с колегите ми от Генерална дирекция човешки ресурси. Всички ние сме провеждали интервюта с всички кандидати в рамките на този пакет и в деня преди комисията да вземе решение, господин Тимерманс беше информиран за намерението на а, господин Италианър да а, се оттегли от а, своята позиция на генерален секретар. Комисарите, които отговарят на съответното портфолио, предложиха кандидатите за овакантените постове. и аз дадох своето съгласие за всяка една кандидатура. След което целият колегиум взе решение за новите кандидатури и всички бяха единодушно за. По отношение на процедурата за избор на генералния секретар, Процедурата отговаряше изцяло от моя гледна точка не само на буквата, а и на духа на закона. И за това се надявам в края на днешното ни изслушване да се убедите в това, че са спазени всички изисквания и предпоставки. Благодаря. Сега искам да дам думата на госпожа Валери Монтебело. А, тя ще ни а, разкаже за съдържанието на член 7 от а, правилника за служителите. Госпожо Монтебело, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви, че поканихте правната служба, е, че ни давате възможност да представим своята обективна и независима позиция по темата. Бих искала да започна с следното. Нещата не са прости. От една страна има правни текстове, от друга страна има юриспруденция по темата, по която, която трябва да се вземе предвид. Тук в ситуацията се е, сблъскваме с е, трансфер. Трансфер на е, служител. Кой взема решение за е, номинирането, за трансфера, за преназначаването на този служител? Ами, е, решаващите са административните органи на институциите. Неколкократно съдиите са е, е, подчертавали, е, че тези административни органи на комисията имат голяма, широка възможност за прилагане на е, осмотрение. Е, стига, разбира се, да могат е, да вземат решение в интерес на, на службата. Въпросът е как се определят това понятие, интереса на службата. Какво е, каква е обосновката? Може ли да се прехвърля функционер на дадена позиция, ако този, е, този пост първо не е бил публикуван като а, свободен. А, това трябва да се направи а, е, проверка на всички факти, на съществените обстоятелства, на съществените елементи и на обстоятелствата в конкретния случай, за да се види дали са спазени а, правилата за служителите. Какво представлява трансфер на служител? Това е, е промяна на статута на даден служител. А, и хвърлянето на този служител от един пост на друг. Още през 1981 година в решението Киндълмен срещу комисията съдът се е произнесъл по темата. И по принцип, когато става дума за трансфер, се изисква е, постът, към който има прехвърляне, да, е, да е отворен, да е, е свободен пост. Защото трансфер на е, служител се осъществява, когато има свободен пост, на който той може да бъде прехвърлен. Това е комбинация между член 4 и член Въпросът е сега, този е, пост трябва ли да бъде публикуван като свободен или не? Отговорът е да, принципно. Институцията взема решение да назначи някого на този пост и от момента, в който това решение се вземе, а то може и да се отмени, но когато се вземе това решение, то трябва да се публикува. Член 4 от Устава за служителите показва, че има задължение да се уведомят всички служители, когато има свободен пост. Съществуват ли изключения от този принцип? Ами това е въпросът. Да, има някои изключения. Ето тук става дума а, за а, обективна позиция и ще представим всички факти. Такива ситуации съществуват, но не са предвидени в устава за служителите. Те обаче са били допускани от съда. 75 случая на трансфери са били допуснати в ситуация, в която даден служител е прехвърлен без да има обявено свободно място, т.е. без да е публикувано това място. В случай, на преназначаване на служителя и прехвърлянето на служителя заедно с прехвърлянето на неговия пост, който вече е за Еман. Нека да обясня. В този случай този служител, вземайки е, даден пост, е прехвърлен на друго място, но е прехвърлен и неговия пост от предишното място. Тоест, служителят се прехвърля, но и неговата щатна бройка се прехвърля заедно с него. Има и други възможности. Там, където има подобни ситуации, но без прехвърляне на поста, трябва да има обосновка, свързана с интереса на службата. Какво означава това? Трябва да е много сериозно положението, тежко и да има по-голямата част от случаите а, спешна за разрешаване на ситуация. И аз този уикенд посветих много време на проверката на а, решенията на съда и намерих близо до 75 такива решения. Има три типа ситуации, по които е, са вземали решения съдиите. Първо, служителят е прехвърлен със своя пост в ситуация, в която той се сблъсква с конфликтни и трудни ситуации на работното място, напрежение на работното място. Това е случая БН срещу парламента. Става дума за прехвърляне на служител, който е жертва на Турмоз. И тогава е прехвърлен заедно с поста си. Втори вариант, втора ситуация, в която е, е, е покрита в множество решения на съда, е прехвърляне на служител, когато има съмнения за евентуални нередности и е трудно да се реши дали трябва да се проведе разследване или не. И Третия вариант. Служителят е прехвърлен, когато е необходимо да се организира или реорганизира службата, тъй като тя не функционира по оптимален начин. В този случай съдиите разглеждат много внимателно интереса на службата и вземат предвид а, а, изпълнените условия, естеството на поста и иерархичната структура. Друго важно решение на съда Гугенхайм срещу комисията. В това решение Европейския център за професионално образование в Солун и съдията решава, че на практика е възможно правомерно да се прехвърлят няколко служители на важни постове без да се публикуват тези постове, за да се публикува, без да се публикуват е, тези свободни е, вакантни места, но е, а, все пак съветът на съда е, че е, е за предпочитане да има такава публикация. И така, госпожо председател, има ситуации, в които се налага да се избере е, е, наистина най-компетентният служител и е подходящо да се из... Е, организират вътрешни кон... Кон... конкурси. Това е решението в случая Гугенхайм. Въпросът е, може ли такива решения да се вземат и да се провеждат такива конкурси, без да се обяви поста предварително? Решението е, че да, това е възможно, правомерна. правомерно в определени обстоятелства. Принципа на седми член е следният прехвърляне с публикация. И след това има изключения при прехвърляне заедно с щатната бройка при условие да тази, това прехвърляне да е ам, обосновано от потребностите на службата. Това е накратко. Благодаря за вниманието. Много благодаря за вашата информация. Извода е, че би било хубаво да бъде оповестено а, това място. А, факт е, че това не се е случило. Сега искам да дам думата на представители на политическите групи в режим пинг-понг. Първият е колегата Савама. Заповядайте. has been a lot of talk. Благодаря ви, госпожо председател. Много се говори по тази тема в европейския балон и има много а, раздразнени коментари. Това означава, че трябва да се а, разяснят нещата. И, и затова искам да ви благодаря, господин комисаря, господин е, Тингер, за това, че сте тук в нашата парламентарна комисия с цел да ни помогнете да хвърлим светлина на всичко, което се е случило. И тук искам да започна с следното. Необходима е пълна прозрачност и трябва да се е, е, полагат особено сериозни мерки е, за е, добросъвестността на най-високите постове на европейските институции. И проблемът тук е следният. Имаше липса на прозрачност при назначаването на господин Зелмайер. Въпросът е, тази липса на прозрачност поставила ли е а, под въпрос добросъвенността? Има два варианта. Може да е пострадала, може да не а, а, няма непременно връзка между непрозрачността и нарушение на почтеността. А, и точно за това сме се събрали тук, за да разберем а, в този конкретен случай има ли или няма такава връзка. Затова въпросът ми е следният. Спазни ли са абсолютно всички процедурни стъпки така, че да няма каквото и да било съмнение за правомерността на процедурата? И вторият въпрос важен за мен. Вие, като комисар отговорен за служителите, как виждате тази процедура? Добре ли мина тази процедура? Така ли трябва да се провеждат тези процедури? Minutes, Господин комисар, имате три минути. Ja, abgeordneter meine Damen und Herren, Уважаеми колега, госпожи и господа, при прегледа на всички стъпки от процедурата се уверихме в това, че всички правила, които са в сила, бяха спазени. И правилата, създадени от а, вас, не са нарушени по никакъв начин. А, вашия въпрос как е минала процедурата не е политически, по-скоро е личен въпрос. Разбира се, че сега можем да говорим за това какво можем да подобрим а, и а, в крайна сметка а, можем постфактум да правим всякакви умни предложения. когато говорим за процеси, вашата оценка е ваше решение и в а, тази връзка имаше един а, твит, който ограничихме но той изразяваше собствено мнение. И сега въпросите, които зададохте, бяха от получиха отговор от комисията. А, не ми ги задавайте повторно. А, по-скоро сега трябва да обсъдим а, какви допълнителни въпроси има, какво още е останало неясно за вас. И вие, и ние сме подложени на нападки от обществеността, от различни политически а, кръгове. И вашето мнение за Мартин Зелмар може да бъде а, каквото и да е, но не смятам, че и вашите изказвания в тази връзка в Страсбург по време на обсъждането бяха добре избрани. Мога да ви дам и още няколко примера по адрес на комисията. Сега може да се опитваме постфактум да променим сценария, така да се каже, но още веднъж повтарям, целият процес а, по силата на нашето разбиране за процедурите беше а, правилно. Госпожа Аяла Сандър има думата. Комисария Тингер. А... Благодаря, госпожа председател. Много съм благодарна на комисаря Тингер за това, че откликна на поканата ни да присъстват на това изслушване. Искам да се спра на две важни неща, които трябва да се вземат предвид, когато прилагаме правилата. Едното е буквата на закона, другото е духът на закона. Вече няколко седмици е, обсъждаме е, взетото решение. Е, добре ли е взето, зле ли е реш... взето, отговаря ли на духа, на правилата и за това искам да задам три въпроса. Ръководителят на кабинета на господин Юнкер е бил наясно, казвате вие, с промените, които са били предвидени. Въпросът е, господин Италианер, информира ли е председателя повторно през 2018 година. Т.е. в началото на 2018 година ръководителят на кабинета знаел ли е, че е, господин Италианер ще напусне е, поста си? Ясно, е, е важно е да знаем дали има някакъв конфликт на интереси. Що се отнася до новия генерален секретар, той присъства ли е на заседанията и участвал ли е в изготвянето на отговорите на въпросите. И е, другият кандидат, другата кандидатка, а, именно кандидатката, която е искала да се кандидатира, е, тя изглежда била обезкуражена от а, комисията за оценка. Какво се е случило по време на тази оценка и как точно е заявила тя своето желание да оттегли кандидатурата си? В писмен вид ли го е направила? И какво искате да предложите като промяна на този тип процедури, защото очевидно е, че е необходимо да има нормални, прозрачни, колегиални мерки за назначение на важни постове е, при условия на равнопоставеност, така че как, могат да се променят правилата, така че да не се спазва само буквата на закона, но и духът. И въз основа на член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 Не разбрах целият ви въпрос. Вие говорихте за заседание на партии. Не са ми известни такива партийни заседания, на които да е бил обсъждан този пакет от назначения или позицията генерален секретар. Втори кандидат за свободното място на заместник генерален секретар имаше. А, тази дама подаде своята кандидатура и а, участва в а, Център за оценка. А, тя не беше оценена отрицателно, а сама оттегли своята кандидатура. А, дали трябва нещо да се промени а, във връзка с а, а, процедурата, може би винаги има място за а, подобрения. Това въжи за всички институции, включително и за нас в личен план. госпожо депутат, вие казахте, спазена е буквата на закона. Ако това, ако вие сте убедени в това, а, това ми стига а, за този момент, защото закон, одобрен от парламента, се състои от а, букви и цифри. А, може би в правораздаването има и други аспекти, но ние на първо място работим с законодателни текстове, с думи и цифри четем ги, разбираме ги, спазваме ги. Ако е спазена буквата на закона, то вече имаме известна яснота относно спазването на процедурата. И вие твърдите, че правилата не са изцяло изпълнени. Това означава, че те до известна степен а, са изпълнени. Това означава, че ние според ситуацията също а, сме действали относително законосъобразно. А, но тук вече започваме с а, тълкованията. А, за да спазим и духа, и буквата на закона, можем да мислим за това дали трябва да се промени едното или другото. Но когато говорим за духа и буквата, аз съм юрист. Това ми помага малко. Моята, а, мое задължение е да спазвам текста а, на право, касаещо служителите, което е прието от всички вас. И ако ви имате повече очаквания, трябва те да намерят място в тези текстове. Е е, да, действително. Трябва да се спазва буквата на закона. Но не е- е, допустимо да се твърди, че духът е, не трябва непременно да се спазва. И е, бях готова да призная, че е спазена буквата на закона до момента, в който разбрах от вас току-що, че господин Италианер е съобщил на господин Юнкер, че възнамерява да напусне. Просто се опасявам, че може да има конфликт на интереси и привилегировано предоставяне на информация. Има снимки, които показват господин Селмайер, който е присъствал на заседанието на ЕНП. И така, господин Италианен, повторил ли е господин, информирал ли е повторно господин Юнкер в началото на 2018 година и а, също така получена ли е информацията по-рано, преди да са а, взети останалите решения. Оставяме с впечатлението, че някои тези решения са взети а, произволно комисията никой не лъже. Именно заради това отново ви задам този въпрос. Председателят на кабинета, шефа на кабинета на комисаря Юнкер, раз, раз, бил ли е информирал е, председателя Юнкер за своето решение? След всички разговори и преглед на съответните документи, ще мога да ви дам подробен отговор, но сега мога да ви отговоря следното, което според мен отговаря на истината. Водещият кандидат Юнкер беше бъдещия председател на комисията. Той има екип за подготовка, това става през юни или юли 2014 година, за да подготви структурата на новата комисия. Кандидатите, да се срещна с кандидатите, избрани от държавите членки, да провери дали кандидатите отговарят на изискванията на портфолиото, да прикани държавите членки да предложат повече жени кандидатки. И за тази задача все още не избраният председател на комисията има екип по подготовката, а председателят тогава е бил Мартин Зелмайер. Тогава Кетрин Дей е била генерален секретар, тя обаче е казала, че ще напусне. А за приемствеността в комисията е било добре тя да остане. А, през пролета на 2015 година ни беше предложен един такъв пакет за нови назначения и госпожа Катрин Дей тогава ни уведоми, че ще използва тази възможност и се отказва от поста си генерален секретар. Тогава господин Юнкер с началника на своя кабинет обсъди кой ще наследи госпожа Дей и а, беше взето решение. Старшият менеджер а, италианер да бъде преместен от генерална дирекция КОМ да стане генерален секретар на а, комисията. Това беше процес в рамките на един ден. Господин Италианер още тогава каза, че не иска да работи в пълния мандат на комисията до края на мандата. Това е лично решение, каза той. Така че заяви, че ще работи а, две или три години. Така че председателят на комисията в хода на мандата няколко пъти се опита да го задържи на тази позиция и по възможност господин Италиане трябваше да работи до есента на следващата година и да довърши този мандат. Тази оговорка въжеше до края на януари тази година, след редица срещи между господин Юнкер и господин Италианър. По същото време стана ясно, че пакета с нови назначения ще бъде разгледан от колежа на комисарите. И господин Италианър тогава взе решение да използва този момент и да се оттегли. И тогава господин Юнкер след надлежно разглеждане на ситуацията, реши, че подходящ кандидат за овакантеното място е господин Зелмайер. И в деня преди вземането на решение от страна на колегиума по новия пакет, господин Италианер подаде писмена информация за това, че той се оттегля. А предстоеше господин Зелмайер да бъде а, предложен. Господин Тимърманс в а, качеството си на първи заместник председател и а, много близък а, партньор и съветник а, беше информиран и а, аз се посъветвах с него. Така че вечерта, преди аз да предложа пакета и преди да му предложа моята оценка или моята, моето предложение за служители, които да бъдат преместени, назначени и така нататък, Обсъдихме кандидатурата на господин Зелмайер, който да бъде преместен на тази позиция на мястото на господин Италианер. Не мога да ви дам по подробно от тази информация. Представих хода на нещата от времето преди началото на мандата на сегашната комисия. Благодаря, господин, господин Вистенсин. Благодаря на комисаря, че се отзова на поканата ни за това изслушване. Доста е интересно е, когато а, говорим за възприятията на обществеността. Самия комисар спомена това. Когато ни изпратихте тези отговори, заместник а, говорителят на комисията каза, че тъй като сега има 100% изпълнение на правилата, отново е време да се върнем към важните неща. Надявам се, че комисията няма да ни кара да се извиняваме, че губим време по този въпрос. Има някаква тенденция в комисията да се държи малко арогантно по този въпрос. Може би беше уместно комисар ръководителят на комисията, господин Юнкер, да дойде както в пленарна зала, така и на това изслушване, за да разясни нещата. Но нека да повдигна и други въпроси, тъй като ние не се доближаваме до духа на закона в въпросите, които получиха отговор до тук. Първо, господин Зелмайер според вас как се възприема от обществеността? Как това се отразява на репутацията на Европейската комисия? Най-висшият държавен служител в европейските институции да посещава заседания на партията, към която принадлежи господин Юнкер. Как може тогава обществеността да има доверие в независимостта на държавните служители? Вторият ми въпрос. Самият а, Юнкер е казал, че а господин Зелмайер трябва да се отиде, той ще се отиде заедно с нея. Аз намирам това за а, доста забележително изказване, ако е вярно. Бихте ли казали какво означава това изявление? Това включва ли останалите комисари или цялата комисия? Как да гледаме на тази риторика, която идва от председателят на Европейската комисия. Благодаря ви. Позволете ми ясен отговор на два въпроса. Първо, тук съм, защото темата ми се струва достатъчно важна и сериозна. Познавам парламента от много време и съм убеден, че вие сте компетентни и обективни. Готов съм да отговарям на още въпроси след днешния ни разговор и съм готов да дойда отново на заседание на вашата комисия и в парламента. Знам, че преди всяко заседание на Европейски съвет има срещи на политическите групи. Знаете, че а, господин Йосеф Дол е бил и евродепутат, а, след което е бил председател на Европейския парламент. Всички тези господа, господин Туз, господин Таяни, се придружават от своите съветници. И в този ден предстоеше да се обсъжда въпроса какви мерки да се предприемат в светлината на заплахата от въвеждане на а, мита като санкция от САЩ върху а, изделия от стомана. Така че а, Мартин Селмайер в качеството си на такъв съветник е бил в сградата, но не е участвал в заседание на политическа група. А, така че той е бил в сградата на съвета. Така както са били на това място и а, представители на, на съвета и на Европейския парламент а, както и комисията, така че а, те са били и пред сградата, за да отговорят а, на въпроси, а, както госпожа Мамстръм, например, за да могат да намерят в хода на дискусията отговор на въпроса как да се реагира на а, митата, предложени от а, или планирани от а, САЩ присъствието на господин Селмайер е било наложително като участник в обсъждането на важна тема, за която е нужна неговата компетентност. Как това се е възприело от обществеността? И сега цитирам не само в брюкселските среди. А, тази тема засяга политически а, за, така, заинтересовани граждани от а, а, други държави. Впечатлението не е изцяло положително. Но Искам да ви помоля едно. Ако впечатлението трябва поне да е обективно, то тогава а, трябва да проверяваме всички. И никой не е оневинен. Благодаря, господин комисар. Колегата Гербранди има думата. <clears throat> Dank u wel, voorzitter. Ehm, op basis van alle commentaren van de commissie. Благодаря. основа на коментарите, които чухме до сега от комисаря, бих искал да кажа, че през последните седмици и месеци никъж сякаш наблюдаваме една пиеса по сценарий на господин Юнкер. Никой не е виждал този сценарий нито пък знаем как са разпределели ролите между 27-те комисари. Но мисля, че всичко това отива по-далече от а, това, което се счита за политическа и административна почтеност. Всички очевидно са следвали сценария, но а, за съжаление на някои парламентът и журналистите не са се съобразили с този сценарий. Това, което наблюдаваме е един политически административен преврат, който бил много добре подготвен. Председателят е, Юнкер Убеден съм, че той е споделил информацията за това, че господин Италиано напуска постка, поста си. Не знае защо, обаче не е споделил тази информация с комисаря Отингер, който отговаря по тези въпроси, дали това е проява на недоверие от страна на председателя на комисията. Господин Отингер, вие не се ли чувствате пренебрегнат, че не сте били информирани по в същото време, когато е бил информиран и господин Селмайер, т.е. две години преди тази дата. На значаването на господин Селмайер е въпрос на политическо решение и това има своите политически последици. Това засяга и репутацията на Съюза и то сериозно. В отговор на въпроса чуваме от отхвърляне, отричане на истината в стила на Трамп. Следващата година предстоят европейски избори. Ако това решение не бъде преразгледано, въпросът ми към комисарят е следния. Как Европейската комисия като цяло ще се справи с тези отрицателни последици, които има назначаването на господин Зелмайер? Процедурата, господин депутат, не отговаря само на вътрешните, а и на европейските правила. Правилника за държавните служители по време на публични изслушвания в съвета и в парламента. И от тогава е в сила във всички европейски институции. На второ място, не би говорил за преврат. А, ако знаете съдържанието на това понятие и разгледате историята на Европа, дори и а, само в миналия век, ще видите, че а, преврат означава нещо друго. Така че не смятам, че а, в тази квалификация това определение е подходящо. На трето място, господин Юнкър ме информира. И ако аз имах съмнение по отношение на професионалната квалификация на кандидата, то това предложение нямаше да стигне до колегиума на комисарите. Същото въжи и за оценката на колегата Тимърманс. Ако той имаше някакви съмнения, това предложение нямаше да бъде направено. Но Казах, че познавам кандидата от 8 години, работя ежедневно с него а, от тогава и съм убеден в неговите качества. Ако бях знаел за решението на господин Италианер по-рано, само председателят знаеше за това и а, само началника на неговия кабинет, може би и жена му. Ако тази информация беше стигнала до мен, сега щяхте да подозирате и мен а, в изтичане на информация, така че в крайна сметка постфактум съм доволен, че не съм бил информиран. Но решението, което взехме, беше от една страна по същество, от друга страна и политическо. Председателят на комисията на най-високо ниво при най-важните си задачи има нужда от хора, на които да разчита и а, на които да има политическо доверие да вършат а, освен административната си работа, да вземат а, и решения, които са мъдри от политическа гледна точка. Твърдите, че отричаме а, отрицателен ефект, а, така както това го прави Тръмп. А, стилът на работа на господин а, Тръмп е изцяло чужд на комисията от цвета на косата до неговия подход. И ако смятате, че подхождаме като него, а, то тогава посочете ми къде точно, в кое изречение, коя буква. Лъжата не е начинът по който аз смятам, че трябва да се прави политика. И не смятам, че мога да бъда уличен или обвинен в а, лъжа. По какъвто и да било начин. Господин Стас, Берт Стас. Господин Тенгер, очевидно ние не си давате сметка колко силно засегната е репутацията на комисията от процедурата, която а, беше възприета. Защото от отговорите става ясно, че нещата не са били прозрачни и отвирени. Заместник а, генералните секретари можеха да се назначават а, по отворена процедура съгласно член 29 от правилника за служителите, а вие сте избрали друг член. Преди две години господин Юнкер е бил наясно, че през 2019 година господин Италианер ще се пенсионира. Само господин Зелмайер и господин Юнкер са били наясно с този факт. Нямаше ли е да е проява на добро управление, първо да бъдете информирани вие на най-ранен етап, какви са плановете на господин Италианер преди 20 февруари на тази година. Господин Гебранди попита дали това според вас не е проява на недоверие от страна на председателя на комисията към вас. Защо така може да се а, Подготвя по-добре процедурата по заместването на господин Италианер, след като се знае, че той ще напусне поста си през пролета на 2018 година. Господин Оттингер, не сте ли съгласен, че цялата процедура за назначаването на господин Зелмайер като заместник генерален секретар първоначално беше направена само за да може той да бъде поставен в е, една изгодна позиция, за да може да бъде е, след това повишен на поста генерален секретар на мястото на господин Италианер. Юнкер реши в последствие да приложи член 7 за заместването на господин Италианер в интерес на службата. Ние чухме становището на правната служба на парламента че е възможно да се прехвърли даден служител в интерес на службата, но само при а, сериозни а, случаи и спешни а, случаи. Защо е имало такава спешност а, това да стане точно на 21 февруари, а не на 28, например? След като на 1 март а, напуска поста си господин Талиянер, все още сте разполагали с време, за да следвате цялата процедура, както трябва. Господин Зелмайер е направен заместник генерален секретар за три седмици, така че може да изчака 1 април, когато напуска а, официално господин Италианер. Но комисарите са на тези постове, защото преди са вземали някакви важни политически постове преди и те просто са се съгласили за 9 минути под диктата на господин Юнкер. Така ли стане? Може ли да реагирате? Комисарите има думата за отговор. Дали господин Юнкер е проявил недоверие към мен, не мога да преценя. Аз самият не смятам, че а, той не ми се доверява. А, но предишния ден а, бих а, го посъветвал да не взема това решение, ако не предстоеше обявяването на решението на следващия ден. Решението беше изненадващо за отеглянето на господин Италианер. Но както господин Саливан, така и Катрин Дей, така и Италианер бяха назначени по един и същи начин, а именно без обявяване на това място. През 2015 година като комисар за цифровата економика разбрах за решението на Катрин Дей да напусне и в същото време разбрах, че се предлага за тази позиция господин Италианер и казах да. Не знам какво разбирате под сигурно място или топло място. Господин Зелмайер ще има същата заплата, а един генерален секретар има добра позиция, но не е и сигурна. Той може да бъде уволнен всяка следваща комисия и всеки председател може да предприеме промени. А, по отношение на това дали господин Юнкер диктува решенията на комисарите, мисля, че не може да се говори за това. Той се аргументира пред комисията защо приема оттеглянето на господин Италианер и защо предлага за тази позиция господин Зелмайер. И никой от нашите колеги нямаше нищо против. Вие говорихте за това, че а, комисарите са бивши министр-председатели. Ако а, такива хора с а, тежест имат а, съмнения, те биха ги изразили. Ако те мълчат, Значи а, нямат съмнение и не може да се говори за диктуване на позицията. Сега, за да спася честа на парламента, ще кажа, че поста генерален секретар беше обявена и също така точката избор на генерален секретар а, е присъствала в а, дневния ред. А, Колегата Де Йонг е следващия в списъка на ораторите. Благодаря, госпожа председател. Искам само да е, започна с следното. Господин Зелмайер е съобщил, че още преди коледа е бил наясно как ще се развият нещата. Т.е. това не е предварителна информация от 2015 година. Той бил информиран от господин Юнкер, че тази промяна ще а, стане факт и, господин Юн, и че господин Юнкер смята, че господин Селмайер е подходящото лице а, за наследник на господин Италианер. Можете ли да направите тази, а, коментар по тази а, информация? След това, Заявено е, че служителите не са обезпокоени, защото не са подали формални оплаквания, но всъщност от, от един от синдикатите беше изпратено отворено писмо до вас, до комисаря Йотингер, а, с конкретни въпроси и възражения по отношение на тази процедура. И с призив комисията да преразгледа процедурата. И накрая комисията, казвате вие, политически орган, след това взема решение, което води до много сериозни вълнения в медиите. След това а, ви питаме каква е вашата стратегия за медиите и споменавате пресконференции. Това не е стратегия за медиите. Една а, институция, която се самоописва като политическа, трябва да разбира критиките, а, идващи от медиите и да им предоставя съответните отговори, а не да се държи с тях сякаш са капризни деца и недостатъчно добре информирани. Това не е нормален начин на действие. Това показва, че а, в някакъв смисъл институцията Европейска комисия губи връзка с действителността. Заповядайте, господин комисар bei Ihnen der Generalsekretär ausgeschrieben war, kein Zweifel und auch. Генералният секретар е бил обявен и това е било точка от дневния ред. Това е, е ясно. Но при вас трябва да е ясно това, което казахте, при вас има значение а, кой ще бъде заместник, кой ще бъде генерален секретар, така че не са еквивалентни двете процедури. Дали господин Целмари е бил предварително информиран, нямам какво да допълня за това. А, господин Селмайер е бил началник на кабинета, а, когато са се провеждали разговорите с господин Италианер, господин Селмар е присъствал и е знаел, че господин Италианер не иска да остане до края на мандата. но е сигурно, че господин Юнкер отново е приканил господин Италианер да остане по-дълго. но ще кажа, че Имаше заседание на а, Комисията по бюджетите и господин а, Италианер. Ние работихме много тясно с него. Аз също не успях да го убедя да остане. Разговарях с представители на синдикатите в 17 ще говоря с тях в 17 часа и техните въпроси са а, достатъчно сериозни а, за нас. А, вие казахте, че се крием зад а, правни правила. А, много се извинявам. Зададохте ми 136 въпроса, които в по-голямата си част са правни какви отговори очаквате от мен. И аз трябва да ви отговоря спрямо онова, което знам от правна гледна точка. Ако ме питате какво е времето, ще получите друг отговор. А, онова, за което ме питате вие и вашите колеги, касае правомерността на процедурата, по която сме взели решение. Аз съм работил много години в парламента на Баден-Вюртенберг. Аз съм парламентарист. Работил съм на местно, на регионално ниво по-дълго, отколкото работя в администрацията. И а, не смятам, че депутатите са деца малки или големи каквито и да е било. А, и а, когато говорим а, а, за подобни въпроси сега и за в бъдеще и водим диалог с комисията и парламента, можете да разчитате да бъдете на сериозно от мен. А, когато казвате, че нямам връзка с реалността, аз пътувам непрекъснато. Срещам се с съвсем обикновени хора, с нормален интелект, нормални надежди, грижи. Не можете да, ми, да ме обвинявате, че нямаме връзка с реалността. А, често пъти е, обвиняват и нас, и вас, че сме загубили връзка с реалността. Аз не смятам, че това въжи за която и да било страна. Господин Вали. Комисарио, Благодаря, госпожа председател. След като изслушах казаното от комисаря, изглежда, че тук става дума за политическо назначение. Председателят Юнкер – е искал за него да работи това лице, на което той се доверява и а, което принадлежи към неговото, политическо, към неговото политическо семейство. Това е висока а, позиция, от а, която се управляват а, хиляди служители и се е търсило лице, което да може да е достанало за политическо доверие. Има политически групи, които не са съгласни, че това е правомерният начин да се проведе процедурата. Разбира се, добре е да се провери дали има правни проблеми. Не знаем точно как са се случили нещата с обнародването на поста и прочие. Но що се отнася до останалата част на процедурата, трябва да се разгледат правилата по е, назначаването. Повечето политически групи не са съгласни с този подход. Това е политическо назначение. И в края на работата на комисията Юнкер, при положение, че това е политическо назначение, ще бъде ли възможно да бъде сменен генералният секретар и да има процедура, която да е по-прозрачна и да се включат в нея и парламента, и политическите групи. В крайна сметка това е лично назначение на председателя Юнкер. Казвате, че той е отговорен за това назначение въпреки че са го приели и ратифицирали другите комисари. Но тъй като това е негово лично решение, не може ли да ам, попитаме него лично по въпроса, защо да не може нашата парламентарна комисия да направи изслушване на председателя Юнкер по този конкретен въпрос. Господин комисар, заповядайте. Die letzte Frage ist eine Frage an Sie selbst. Последния въпрос е въпрос към вас самите. Комисията би посетила всяка комисия, всеки колега би, би го направил. А, сега вие поканихте мен в а, качеството ми на а, човек, който отговаря за човешките ресурси. Това е причината днес да проведем това изслушване. Когато говорите за края на комисията Юнкер, припомням, че остава една трета от нашия мандат 19 месеца. Може би от Великден тази година до следващият Великден е най-важното време както за комисията, така и за парламента. И ако ни напусне а, важен, високопоставен служител и не може да бъде убеден да остане, трябва бързо да се намери негов заместник. Ако 8-9 седмици бяхме останали без генерален секретар. Вие щяхте да кажете, че комисията е неспособна да работи. И когато се обсъждат в рамките на триалога а, законодателни рамки, бюджетни рамки, аз лично винаги се радвам да обсъждам тези въпроси с компетентни участници в този а, а, триалог. Не съм питал а, Мартин Селмайер дали е член на някоя партия. Само знам, че не е член на моята партия. Не знам а, дали той би решил да стане член на ХДС или ХСС. Знам, че не е член на никоя партия. Ако иска да стане член на Социал-демократическата партия, е свободен да го направи. Самият аз членувам в ХДС от много години. Но онова, което е важно за неговият, неговата позиция е той да върши своята работа безпристрастно от политическа гледна точка и да се отнася колегиално аз самият а, не съм на поста, който а, заемам, за да отдавам а, дължимото на политическите си пристрастия. И съм сигурен, че съм се изказвал а, не особено радващо за а, политическата група на НДП. Юнкер, Оттингер, Тимърманс, всички те познават а, Селмайер. И то от а, късния следобят на вторник. А, Тимърманс не е човек, който може да бъде подведен дори и ако някой иска а самият той е социалист от Холандия. Дали назначението е било политическо? Аз смятам, че то е било съгласно квалификациите, но не е решено от политически аспект и подобно решение не е погрешно. А дали е било правилно, това ще стане ясно в оставащите 19 месеца от е, дейността на комисията, защото започва да тече пробен период, така да се каже, за господин е, Селмайер. Всички ще наблюдават е, неговата работа. И а, тогава ще се разбере дали съмненията са били основателни или не. А, аз смятам, че не са основателни. Господин Шак. Господин комисар, ние сме тук, за да се опитаме да разберем бароковия процес, в резултат на който а, а, бе назначен а, за шеф на кабинета на председателя Юнкер, господин Юнкер. Един процес, една процедура, която нарушава правилата на независимост и на, на, на спазване на правилата за кариерното развитие. има нарушение дори на първия член на, на нарушение на върховството на закона. Второ, на а, а, ангажимента от 13 април 2016 година за по-добро управление. Трето, че ще има че се налага регистър за прозрачност на всички институции, които участват в разработването на европейската политика. когато някой налага такива неща на останалите, трябва да ги прилага и за себе си. Не можем да разберем защо господин Зелмайер е назначен на тази позиция без да е имал е, преди това отговорност на генерален директор, на е, която да била генерална дирекция, без да е имал обнародване на вакантния пост. доста сериозни са проблемите, свързани с професионалната, с кариета. това направо е, може да бъде окачествено като парашутизъм. И след като а, господин Барозо отиде по пантофи от комисията директно в Голдман Сакс, а, това е следващия скандал в Европейската комисия. И господин а, Юнкер всъщност а, е действал произволно. Има подобни ситуации тук в парламента по-рано. Е, един от председателите караше асистентите си да му гладят панталоните, междувременно назначаваше на определени позиции е, онези, които му се струваха подходящи. Та е, Тъй или иначе комисията трябва да се обясни. Комисар, Die Kommission hat ja mit der Zustimmung des Parlaments, wir haben ihren Rat Комисията получи одобрението на парламента за решението след напускането на работа в комисията и преди започването на нова дейност, свързана по някакъв начин с комисията, този срок да бъде две години, а за председателя на комисията три години. Не знам друга държава в Европейския съюз или друга държава а, по света, в която да се предвижда толкова дълъг период а, на забрана а, на а, дейност в а, свободната економика. Непотизъм. А, някакви шурубъжданаски връзки. Не мисля, че има връзка а, между господин Юнкер и господин Зелмайер. Председателят трябва да има доверие в а, своя а, кандидат, своя генерален секретар. Това се разбира от само себе си и е очевидно и интелигентно решение. Господин Целмайер е бил в категорията АД-15 и сега продължава да се намира там. И до сега е изпълнявал също така отговорна длъжност на началник на кабинета не подценявайте важността на кабинетите в Европейската комисия и а, на позицията на началник на кабинета. А, при целият ми респект към генералните директори, един началник на кабинета може да взема по-важни решения и да упражнява по-голямо влияние върху решенията отколкото генерален директор или друг виш служител в рамките на някое портфолио. Вярно е, че когато говорим за възраст или прослужени години, може да се каже, че кариерата на господин Зелмайер е била бърза. Но съвсем а, честно а, питал съм се и друг път, защо тези изисквания, прослужени години и възраст са фактор а, и дали не им се отдава прекалено много значение, защото трябва да сме в състояние не само посредством демократични избори, избори да имаме млади министър-председатели, а и да имаме доверие към а, един държавен служител на 47, а, че той ще изпълнява добре своите задачи. И в тази връзка, господин председател, а, генерален директор, а, а преди това началник на отдел, а, а, бившата началничка на кабинета в комисията Барозо. Сега, след множество прослужени години, стана генерален директор. И ако нямахме квота за жени, едва ли щеше да бъде избрана. но ако приемаме на сериозно това изискване, трябва да отчетем, че нямаме толкова жени на ръководни позиции, така че самият аз заставам изцяло зад този избор. Благодаря. Искам да кажа, че и нормалните кариери на служителите трябва да бъдат равнопоставени. Разбира се, основният въпрос е какъв шанс получават хората и тук можете да разчитате на нашата откритост. Сега преминаваме към изказванията на политическите групи. Господин Хайс е следващия в моя списък. Thank you, President. Um... Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, нека да се върна към отговора на въпрос 3.2 и е, въпросът е повдигнат от е, е, колеги по-рано. Дали господин Юнкер е бил информиран от по-рано? През 2015 година е, разбрахме, че той е бил информиран, че предстои е, пенсиониране на господин Италианер и че в началото на 2018 година е станало ясно, че той действително ще се пенсионира. И след това на 21.02 имаме писмо с назначението. В началото на 2018 година господин Италянер потвърди, че той ще а, се пенсионира действително както е бил предупредил. А как точно бе, е, е била а, дадена тази информация? Е, трябва да ви е доста неприятно, господин комисар. Озовахте се тук в тази комисия, тъй като сте отговорен за служителите, но всъщност е, вие лично не сте бил уведомен за тази ситуация. Мисля, че е много важно е да установим точно кой какво и кога е знаел и научил. В отговор на въпрос 19, където казвате, че няма правно задължение да е, има повече от един кандидат и по конкурса, за да се е, приключи процедурата. Но имате предвид, че това не е дружество с ограничена отговорност. Това е, е много важна международна организация и въпросите, свързани с правомерността и отчетността трябва да са в сърцето на функционирането на тази организация. Затова не, прием, не сте ли съгласен с мен, че има политическо задължение от гледна точка на прозрачността да се работи с множество кандидати, а не само с един кандидат? И последният ми въпрос. Говорихте за следващата комисия, за следващия председател на комисията. Смятате ли, че назначението на господин Зелмайер. Иначе аз лично не, не правя каквито да било коментари по неговата компетентност. Той е изключително компетентен, има огромен управленски опит. Не става дума за това. Обаче, е, е, в отговор на казаното от вас по-рано на колегите ми, а именно това, че е, следва неговата позиция да е с срочно назначение до края на мандата на тази комисия. И че следващият председател на комисията трябва да може да разчита на друг генерален секретар. Смятате ли, че това е разумно? Е, е, След многобройните разговори Смятам, че в началото на 2015 година господин Юнгер, след като е станало ясно, че госпожа Дей ще се отегли и пакет от назначения е подготвен от госпожа Георгиева, моята предшественичка, и трябва да бъде замест... намерен заместник на госпожа Дей, той е получил одобрението или съгласието на господин Италианър да, за трансфер от Digicom на позицията на генерален секретар с допълнителната информация, че след 3 години господин Италиан смята да се оттегли от тази позиция. Двамата са останали в връзка и в края на миналата година и началото на тази година господин Юнкер а, се е опитал а, да убеди господин Италианър да остане на своята позиция малко по-дълго време. Това а, е било неуспешно и когато е станало ясно, че господин Италианър а, се оттегля, господин Юнкер е решил да започне подготовките за незабавното заемане на овакантеното място. По същото време а, господин а, Тимърманс е бил а, въвлечен. Винаги се стараем да имаме повече от един кандидат за свободна позиция, но не можем да гарантираме, че ще има повече от един кандидат, който е подходящ за тази позиция. И ако накрая на процедурата по избор остане един кандидат, който е квалифициран и който иска да поеме тази позиция. Би било несправедливо и спрямо него да спрем процедурата и да започнем а, нова селекция. А, така че, когато накрая на нашата процедура за избор, според господин Юнкер, господин Тимърманс и според мен е бил квалифициран, ние взехме решение да финализираме процедурата по селекция. И тъй като ние сме отговорни пред вас, пред съвета, пред сметната палата, пред обществеността, изцяло приемам изискването да вземаме решенията си а, на законово основание – изцяло приемам а, това. А, вашето твърдение, че господин Селмайер е попаднал на сигурно място, ще кажа само, че никой не е доживотно генерален секретар. А, дали а, ще стане а, този а, човек след това специален съветник или ще изпълнява друга длъжност, няма значение. Каквато и позиция да заема, за господин Зелмайер ще бъде първостепенно важно той да се ползва с доверието на председателя на комисията, тъй като след 2019 година ще има нов председател на комисията това въжи а, с нова сила, но няма доживотно назначен а, служител при нас. Господин Вон. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Благодаря за отговорите, въпреки че дойдоха малко с закъснение. Вие вече казахте защо се получи закъснението. Дали господин Зелмар е участвал в отговорите, които ни предоставихте на въпросите, които ние ви бяхме изпратили. Бяха ли спазени всички правила? Вие твърдите, че всичко е било правомерно, но отстрани погледнато, нещата не изглеждат добре. Има проблеми, що се отнася до възприемането на нещата господин Хейс, госпожа Сендер зададоха въпроси. Кога е станало ясно а, за вас, а, че господин Италианер ще подаде оставка? Можете ли да ни предоставите повече информация? Така, може би ще получим по-точен отговор. За бъдещето. Важно е да разберем какво се е случило точно, така че в бъдеще да не се допуска отново да се случи подобно нещо. Подобни процедури трябва да бъдат изцяло прозрачни. Разглеждайки това, което се случи, считате ли, че можеше да се направи нещо по по-различен начин? Бихте ли препоръчали някакви промени в процедурата в бъдеще, за да може процедурата да изглежда по-прозрачна и да не се допуска подобна ситуация отново? Besten Dank für Ihre, ich Много благодаря за вашия въпрос по същество. След като комисията получи въпросите от вас, аз седнах с председателя на моя кабинет и съответния генерален директор на дирекция човешки ресурси, за да разработим първоначални отговори на вашите въпроси възоснова на информацията в нашата генерална дирекция. След което се обърнах към правната служба, които са основен консултант по тълкованието на правилника за служителите. Освен това, се информирахме за въпросите в публичната сфера. Говорих с председателя на моя кабинет и всички въпроси, които а, се отнасят лично до господин Зелмайер, обсъдихме лично с него. защото има информация във вашите въпроси, които не можехме да отговорим без да питаме пряко него. Но той никога не е бил водещ при разработването на отговорите на вашите въпроси. Така че аз работих по отговорите на тези въпроси, а по-късно вечерно време е началника на моя кабинет ще повторя. Оставам на ваше разположение в рамките на друго заседание, извън заседание, в разговор на четири очи, да продължим а, дискусията. Не искам да се измъквам. Искам да бъде изцяло възстановено доверието към комисията а, за Европейския парламент и за вашата комисия. По въпроса дали може нещо да се промени за в бъдеще, дал съм някои предложения в а, моите отговори на въпросите. Имаме правилник за служителите, които продължават да бъдат валидни и модерни. Смятам, че имаме добри а, аргументи а, за да поддържаме възможността за трансфер а, както при вътрешните, така и при външните е, назначения. А, но можем да организираме и разговор на кръгла маса, защото правилника за служителите въжи за всички европейски служители. Готов съм да се а, да разговарям с експерти, за да обсъдим изменения, разширения на съществуващите разпоредби и така нататък. Можете да разчитате на мен за това да инициирам провеждането на такава кръгла маса. Колегата Салафранка има думата сега. Е, Благодаря, госпожо председател. Китайците казват, е, когато се опитваме да решаваме проблемите на света, е, по-добре да се поразходим внимателно и собствената си къща и да видим, че всичко е на мястото си. Имаше някои резерви а, е, относно и назначенията в Европейския парламент. А, госпожа председател, аз не искам да се ограничава правото на контрол от страна на парламента. Но когато критикуваме другите, трябва да направим така, че в собствения ни дом всичко да е наред. Трябва да се отговорим на въпроса дали лицето, което е назначено назначено, има нужните умения, дали има прозрачна процедура, дали всички изисквания по процедурата са спазени. Има най-разнообразни теории и тълкования за правните норми. Някои се тълкуват доста тясно, друго доста разширено. Има също и, и тълкуване от страна на Съда на Европейския съюз. Дали е спазена процедурата от страна на закона, това е нещо, по което трябва да се произнесе съда на Европейския съюз. Има вече натрупани доста дела, свързани с назначението на високопоставени служители. Аз не искам да ви питам дали сте доволни от уменията. Вие ни дадохте вашата оценка. Знае, че има процедури. Те трябва да бъдат независимо анализирани. Второ, можем ли да потвърдим, че процедурата за назначаването на господин Зелмайер е била същата, както процедурата е използвана при назначаването на неговите предшественици като генерални секретари на комисията? Въпрос 1.3.3 е се отнася до това да комисията е готова заедно с други институции, сред които Европейския парламент, да въведе по-голяма прозрачност. И назначаваните служители е, да бъдат е, независими, компетентни и да присъстват, да имат присъствие. Господин комисар, имате думата за отговор. Питате ме за подобни назначения. От 2000 година имаше такива назначения, три такива назначения. генерални секретари Саливан, Дей и Италианер които са ставали чрез преместване от висшия менеджмент на позицията генерален секретар. Господин Салмар има чудесно образование с акцент европейско право. Той е работил в свободната економика, така да се каже, но от 8 години е при нас. 5 години работи при госпожа Вивиан Рединг и от 3 години работи в кабинета на господин Юнкер. А, преди това 3 години работи в кабинета на госпожа Рединг, така че има 8 години управленски опит и работи за комисията от повече от 10 години. И тук трябва още веднъж да подчертая. Началник на кабинета на комисар а, е а, равносилно на генерален директор в комисията. За това всъщност той беше преместен на едно и също ниво в рамките на една и съща степен и заплатата му не е увеличена на новата позиция. Колегата Ку. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, много благодаря за вашето обяснение. Благодарим за предложението да направим дискусия кръгла маса. Мисля, че не само за комисията, а и за останалите институции е важно да обсъдим как подобни случаи да бъдат избягвани за бъдеще. По отношение на член 7, сигурен съм, че трябва да говорим за промени и за постигане на повече яснота, когато говорим за модел на трансфер трябва да бъде дефинирано наново времето за размишление и за вземане на решение от страна на колегиума. А, не а, да се вземат решения в рамките на един ден. Колегата от правната служба каза, че в член на четвърти има изискване а, като правило да се обявява лично това а, свободно място, а, освен при извънредни обстоятелства. Самият аз съм юрист и също бях впечатлен от скоростта на процедурата по избора. и бих помолил за още малко обяснение каква спешност за вас е съществувала в случая с Зама, която да обясни скоростта на процедурата. Господин комисар, в рамките на нашия разговор за мен е важно да си изясним позициите на нашите институции по отношение на правилника за служителите, за да можем да определим дата за провеждане на този диалог на кръгла маса. Ще обясня защо по такъв начин точно беше извършено прехвърлянето. Ще ви обясня както протичането, така и а, правното основание дали колежа на комисарите трябва да разполага с повече време за вземане на решение? И да, и не. Когато работите или в а, някоя банка, примерно в, а, в а, Deutsche Bank, а, или а, когато трябва да се вземе решение на борсата, а, времето за размишление може да а, има голямо значение. А, при нас а, едва ли щеше да се запази а, конфиденциалност в рамките на няколко дни, ако господин а, Юнкер а, беше информирал мен и господин Тимърманс за, за предложението си и господин Селмайер да а, поеме нова позиция и когато говорим за партийна политика, трябва да внимаваме също така с поверителността на данните. Също така, моля в рамките на писмото, което обещахте на колегата, да обясните защо не е било преместено и мястото. Господин Луке, Имам три области на въпроси. По член 12 от правилника се казва, че служителят трябва да се въздържа от всякакви изказвания, които могат да навредят на неговата позиция. Но господин Селмайер е казал на журналист от Шпига, че ако го е бил срещнал, е щял да го удари в лицето вие проверили ли сте тези обвинения а, срещу колегата Майер и а, информирали ли сте за резултатите от това? А, смятам, че господин Майер не споменава това а, в. А, че господин Зелмайер не е споменал това обстоятелство в своите документи. Член 12 от статута твърди, че служителят се въздържа от оповестяването на поверителна информация. Но господин Зелмайер е предал поверителна информация на журналиста от Шпигъл и го заплашва, че за бъдеще няма да го прави. Запознати ли сте с това обстоятелство? И а, знаете ли за а, възможно нарушаване на член 17 от устава за служителите? В пресата се казваше, че а, на, а, по коледа а, 2017 година господин Селмайер е редактирал статията за самия себе си в Уикипедия. А, вие а, сте взели решение? Кога комисията е получила кандидатурата на господин Зелмайер? Колко време сте имали за да разгледате неговата кандидатура и да я проверите? Можете ли да изключите факта, че по време на процедурата за проверка сте прочели статията в Уикипедия за господин Зелмайер целият този процес а, на избор е оставил много малко време за проверка. А, един от независимите източници на информация е бил обработен от господин Зелмайер а, а, преди неговата кандидатура. Господин Отингер, господин Луке, ако господин Селмайер е направил подобни изказвания по адрес на журналиста Мюлер от Шпигер, то това не отговаря на добрия тон. Ние самите не сме задавали този въпрос, но това не беше и част от проверката на неговите професионални качества. Нека всеки да се попита дали няма такива моменти в неговата биография, в които той а, е правил а, така смели изказвания по адрес на, на някого. Разбира се, че господин Майер има и силни и слаби страни, а, но слабите му страни са приемливи, докато силните преобладават от моя гледна точка. Винаги има връзка с а, пресата. Тези контакти съществуват постоянно, но аз самият а, нямам основание да смятам, че а, господин Зелмайер е нарушил изискванията за конфиденциалност към него. А по отношение на Уикипедия, а, това не е досието на комисията и всеки има право да промени информацията за него а, а, там. Едва когато прочетох а, за тези промени, а, разбрах за тях. Но нашата политика за подбор на персонал се основава на годишни оценки а, от страна на, а, на началниците. Самият аз изготвям такива оценки за моите сътрудници. Те се архивират при нас и стават а, част от вземането на решение за персонала. При господин Зелмайер имаше обявено място за позицията заместник генерален секретар. Той даде своята кандидатура. Документите се намират в нашата генерална дирекция но след подаването на документи започва друга процедура. Вътрешна процедура, процедура на подбор в Център за оценка. И всички кандидати предават е, целия списък е, от документи в рамките на своята кандидатура на комисията, която прави подбор. И чак на последния етап те попадат в колегиума. Не отговорихте на въпроса ми кога комисарите са получили кандидатурата. А, и също не смятате ли, че е ваша задача да проверявате дали а, виш служител а, не нарушава правилата? Да, ние правим проверка, когато имаме някаква причина за това а, или когато има някакви оплаквания, които са достигнали до нас. На второ място а, е нямало такива оплаквания. На второ място, целият комплект от документи в рамките на кандидатурата са на разположение на комисията, която извършва подбор. но моите колеги комисари биват информирани устно от мен и получават кратък писмен документ. това стана на 28 февруари. Тремоза Пачелис. Micro. Микрофонът на оратора не е включен. Entschuldigung. Herr Kommissar Oettinger, sei willkommen ein anderes Mal zu diesem Parlament. Господин Отингер, добре дошъл в нашия парламент. Вие добре сте си свършили работата като комисар. Помня, през 2013 година а, исках среща с вас и с колеги от Барселона. И моят първи въпрос е ясен. Къде е господин Юнкер? Защо не е тук? И защо не защити доброто си име в връзка с проблемите с Зелмар Гейт? Be... Въпросите ми са ми. Как Зелмар може да се счита за най-добрия кандидат, след като е единствения кандидат? Как можем да обясним на европейските граждани, че имаме само един единствен кандидат? Какво означава меритокрация? Как мога да кажа на децата ми, учете се, защото това ще е важно за вашето бъдеще в последствие, за да можете да имате добра работа. Мисля, че това също наруш... е и в ущърп на репутацията на комисията. Дали господин Селмайер е участвал в прегледа на отговорите, които предоставите на парламента. Защото ако го е направен, това ще бъде в нарушение на член 11. Искаме отговор да или не. Дали господин Селмар е участвал по някакъв начин в отговорите, които бяха изпратени. И още нещо. Инеса Яла ви попита за участието на Зелмайер в среща на НП. Вие казахте, че нямате представа, че това е било на 23 марта. В друг отговор обаче казахте, че той е бил там, но извън залата, не е участвал в самата среща. Не... Дали той е бил вътре в а, залата, където се е провеждало заседанието? Искам точен отговор. Äh, für die Beantwortung ähm, den Input äh, von Herrn Selmayr benötigt. За да отговорим на част от вашите въпроси, трябваше да се допитаме до господин Зелмайер. И можехме да получим информацията само от него. И за това той участва в една част от нашите обсъждания. но това не беше за да а, участва той в формулировките, а за да а, участва в а, съдържанието. In eine Frage gewesen war. Ако бяхте ме попитали от кога Мартин Селмайер е знаел, ако бяхте ме попитали а, в периода 2015-17 кога е кога той е бил информиран, ясно е, че трябваше да питаме него. Иначе трябваше да ви отговорим, ми ние не знаем. Имаме генерален секретар, той има офис един етаж по-нагоре, но ние не можем да ви отговорим. Тогава щях да ви питам как бихте реагирали и тогава щяхте да сте прави да се смеете. И за това ние го включихме в а, събирането на информация, за да можем да отговорим изцяло на вашите въпроси. Никога не съм твърдял, че е най-добрия. Казвал съм, че той е подходящ, гледна точка на своята личност и от гледна точка на своята професионална квалификация. На трето място, къде е господин Юнкер? Вчера във Варна, тази сутрин се върна, малко преди 3 часа се срещнах с него. В момента има други задължения. А аз съм тук, защото ме покани писменно председателката на вашата комисия. Получих покана, адресирана до мен. А, дойдох аз, защото аз бях поканен, както дойдох и в парламента в Страсбург. Поканихте ме, дойдох. Колкото пъти ме поканите, толкова пъти ще дойда. Ако не ме поканите, няма да дойда. Не съм казал, че нямам представа. Това не е коректно. На въпроса на депутатът Аяла Сендер, която говореше за участието на господин Зелмайер на партийни събрания. Казах, че не знам точно за кое става въпрос, защото има стотици и хиляди. Една част от тях съвършено а, безполезни. А, ако тя беше казала на, на, на заседанието на НП последната седмица, каза тя, и аз тогава казах да. Той е бил в качеството си на шерпа в а, сградата на парламента с а, председателя, но не е бил в залата, където се е провеждало заседанието, заседанието защото а, на това заседание е било важно да се намери важен умен отговор а, на а, предложението за а, облагането с мита. А, шерпите на а, канцлера господин, господин Корсепиус или шерпите на господин Туск са били през това време на същото място. Сега колегата ма иска да се изкаже и още двама други колеги са се записали в писъка на изказващите се. Благодаря, госпожо председател, тъй като това ще бъде последното, което ще кажа на това заседание. Аз съм нарочно отново ще подчертая същото, което казах в началото. Има ясно изразена тенденция, преднамерена тенденция да се опитате да кажете, че е прозрачността и почтеността са едно и също нещо. Да, действително, в много случаи те се препокриват, както и в конкретния случай, който разискваме. Но нека да е, цитирам няколко неща, които чухме днес. И това показва разликата между прозрачността и почтеността. Господин Гебрандни, вие а, говорите сякаш а, господин Юнкер е бил а, ангажиран в някаква конспирация, като Watergate 2, а, нарушавайки закона, което в конкретния случай не е така. Няма доказателства, поне за сега. Господин Стас, вие казахте на господин Оттингер. Скъпи приятели, бар трябва да ви цитирам. Вие му казахте на комисаря Отингер, изглежда не разбирате каква голяма щета е нанесена на репутацията на комисията. Така наречената щета до сега на практика означава само означава агресивни обвинения, които се правят най-вече от самите зелени. Това е стара тактика да се прехвърлят нещата от точка А в точка Б, където искате да ги преместите. И това е самозбъдващо се а, проклятие. И а, това отново е опит а, да се смесят а, прозрачността и почтеността. Беше казано също, че комисията трябва да отправи сигнал а, и да разбере отправените критики, че става дума за прозрачност, а, за промяна, може би, на правилата за в бъдеще, тъй като няма място подобна процедура в а, нашето съвремие тук все пак става дума не за престъпление. И последното, което искам да кажа, мисля, че господин Воган а, го каза, а, е, и всъщност жалко е, че само а, господин Елтенгер е тук. А, аз а, също съжалявам а, за това, което казах на заседанието на координаторите, а, че искам да дойде господин Йотингер. Може би трябваше да кажа, че господин Юнкер и господин Зелмайер трябваше да са тук, а не господин Йотингер, който е бил информиран само ден преди заседанието на колегията комисари. Господин комисар, имате думата за отговор. Госпожо председател, благодаря на господин депутат на въпроса за а, процеса а, на подбор. Пълно ангажимент да ви отговоря в а, писмен вид в рамките на следващите 10 дни. А, поемам а, отговорността да ви а, отговоря писменно в рамките на следващите 10 дни. Господин Перньо. Господин комисар, вече е, два часа сме тук е, в е, залата на заседанието на Комисията по бюджетен контрол. Ние слушаме отговорите на комисаря Оттингер. Читам господин Оттингер. Може би в следващата комисия вече няма да сте комисар. Вашите отговори понякога се противоречаха. В началото казвате, не, не, господин Селмар никога не е участвал в заседание на НФП, а след това казвате, да, той и че той е бил там, тъй като председателя на комисията не може без него и той трябва да е на разположение по всяко време. Един а, министър а, в двора на Луи 14 е станал министър на 4 години и е служил дълго време оставаме с впечатлението, че този сив кардинал е абсолютно незаменим и трябва да е непрекъснато до господин Юнкер и трябва винаги да е на първа линия Становището на правната служба на комисията показва, че има нещо, което липсва в правно отношение при избора на господин Зелмайер за генерален секретар. Може би трябва да се запитаме дали има нещо, което да липсва, дали службата по правните въпроси си е свършила добре работата. Ние сме само месеци преди европейските избори. Виждаме в цяла Европа как се надига национализма. Аз съм проевропеец. Читам, че Европейския съюз е полезен. Мисля, че трябва да направите стъпка назад, тъй като метода, който прилагате, поставя под въпрос доста неща, както в правно, така и в политическо отношение. Господин комисар, вземете мерки преди да се стигне до по-сериозни вреди. Ние твърдо отстояваме европейската европейския проект, така че убедете ни, че няма нищо нередно. Благодаря много. Искам да повторя на това, което вече беше казано. Не искам да повтарям, извинете, това, което беше казано. Най-важните въпроси вече са зададени, това съвсем накратко. Искам отговор на следния въпрос. Господин комисар, каква е полуката, която ще си извлечете от тази дискусия? Има ли нещо, което сте научили за бъдещето? Възнамерявате ли да работите по същия начин и за в бъдеще? Е, смятате ли, че процедурата е коректна? И каква е личната ви позиция, вземайки предвид възмущението, което а, предизвика това назначение. Не смятате ли, че то реално увеличи евроскептицизма? И наистина ли смятате, че предложеното тук, представеното тук решение е било прозрачно? Очаквам вашия отговор. Ankündigungen bei künftigen beruflichen Aufgaben machen, aber eines klar sagen, zum Schauen. Сега не искам да кажа каква професия и какви шансове имам за бъдеще, но ще ви кажа, че за актьор не ставам. До сега смятам, че нашата дискусия беше така по същество. Вие доста драматизъм внесохте в изказването си. Едно е ясно, че вие ни питате дали сме спазили правилника за служителите и искате отговор да или не. Има редица инстанции и колеги, които потвърдиха, че ние сме ги спазили. Други твърдят, че сме спазили буквата, но не и духа. Вие говорите за пролуки в законодателството а, други говорят за нарушение на законодателството. Така че има доста различни мнения а, в парламента. За мен въпросът е спазили ли сме а, законодателството и освен това за мен е важно а, по какъв начин а, се смята, че сме го спазили. Изцяло а, надлежно и така нататък. В рамките на тази кръгла маса, която аз предложих, съм готов да обсъждаме подобрени изменения в правилника за служителите. Сега, разбира се, не може да има доволни от хода на събитията през последните седмици. Но нека всеки да се попита какво може да допринесе за това дебатът да бъде конструктивен и по същество, да не бъде остър, не да бъде хармонизиран. И въпросът е дали господин Зелмайер е квалифициран, дали е подходящ като личност – и дали в процедурата на избор е била съгласно правилата. Аз мятам, че е, отговорът на всички въпроси е да, но вие също сте страна в е, този разговор и трябва да се отчете вашето мнение. Както казах, госпожо председател, в рамките на следващите 10 дни още веднъж ще изложа правното основание на нашето решение и а, начина по който сме подходили. Предлагам още преди лятото да организираме тази кръгла маса. И съм готов също така в подходящ кръг да предоставя поверителни документи, свързани с досието на господин Селмайер, при условие, че се запази и поверителността и бъдат опазени неговите лични данни. Мистер Сарвама. Благодаря, госпожо Гресле. За първи път виждам колегата Сарвама от Финландия толкова развълнуван. Не възнамерявах да се изказвам, но като го видях, е, не можах и аз да не се е, изкажа. Не знам дали не наливам масло в огъня. Но въпросът ми не е към господин Елтингер. Е, неговата задача, той е добър боец, върши си мисията, която му е възложена именно да защити това решение и два часа вече е, е, го прави 175 души тук в тази зала, е, без да брим преводачите, обсъждат световно известния господин Зелмайер. Не знам доколко това е ефективно ползване на ресурси, но моят въпрос е следният. Какво може да се направи, за да се избегнат подобни ситуации за бъдеще. Не познавам господин Зелмайер, все още не го познавам. Изглежда, че си е, е научил урок от Фридрих Велики, който каза, когато можеш да завладееш една територия, направи го незабавно, защото иначе а, е, и, и след това ще се намерят а, е, юристи и историци, които да докажат колко си бил прав. Не знам обаче това дали е добра стратегия в днешно време. И, и щом като господин Зелмайер е участвал в подготовката на отговорите на въпросите, които ние зададохме, може би може да отговори и на този въпрос. А, е, слушах внимателно дебата. И се чудя всички или ще е, си извлекат е, коректните заключения, защото има един облак на хоризонта. А именно, ограничено ембарго върху ам, статута на вишите членове на Европейската комисия и председатели на Европейската комисия. И ако действително се предвижда това, трябва да го обсъдим преди да се приеме. Благодаря. С това приключваме тази точка от дневния ред и трябваше да разгледаме резолюцията по следващата точка от дневния ред. Ще ви кажа, че тази резолюция все още не е готова, така че предлагам да разглеждаме, да разгледаме този въпрос утре. Има ли а, точка разни, господин а, Стас? Триса Сървама е Как да реагирам на казаното от колегата Сървама за стратегията на зелените? Господин Сървама моля ви, върнете се към дебата в пленарна зала и изслушайте казаното от госпожа Гростет и от господин Вернер Ланген и, и се вгледайте и в собствената си съвест и е, ще видите, че не само зелените са повдигнали възражения по процедурата. От името на своята политическа група Искам да е, изкажа подкрепа към казаното от господин Стас. Мисля, че имаше безпокойство сред всички. Очакваме резолюцията, ще я разгледаме, но все още на някои от въпросите не е даден отговор. Например, е, имаше статия в Люсуар, в която господин Майер заяви, че е получил предложението за назначение от комисаря Юнкер още преди коледа. Е, комисаря Йотингер не отговори на този въпрос. За това е добре да изготвим нов въпросник, за да имаме повече информация, когато се стигне до разговора в пленарна зала. Добре, ще поставим нов срок за изготвянето на въпросник към въпросника и още преди Великден трябва да го изпратим на комисията а, с молба да получим отговори, а, така че да можем да ги обсъдим в пленарна зала. А, съжалявам, че резолюцията още не е готова. Утре сутринта трябва да сме готови. Искаме да работим още малко върху някои аспекти на резолюцията, включително и правния аспект. А, иска ми се да направим документ, който да можем да покажем. А, радвам се и на предложение от ваша страна. Много благодаря на всички. Закривам заседанието.